Моля бившите председатели на Европейския парламент да заемат места в футойлите тук. Вероятно някой от вас, уважаеми колеги, членове на Европейския парламент, бивши членове, бивши председатели на Европейския парламент, Нези, които сте тук, моля, присъединете се към нас. Господин председател Пьотър, и за вас има място. Господин Кокс, фон, госпожа Фонтен, моля, тук отпред има места за вас. С вас, във ваше присъствие, бихме искали да продължим работата си. we are hosting seven from President Borrell is coming. Седмина бивши председатели на парламента са поканени, включително господин Борел. Добре дошли на всички ви. Председателят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 госпожа Фонтен, бивш председател, и барон Креспо, бивш председател на парламента. Очакваме ги и двамата. Can I say we will not have, we will not have a, we will not have a second round? so we can wait. We will not have a second round, so we can... Няма да има втори кръг, така че можем да си позволим да изчакаме няколко минути. Нищо повече няма да ви кажа. Не само това да знаете, втори кръг няма да има. Така че една-две минути са без значение, скъпи приятели. Мадам, Ето, бившата председателка на парламента госпожа Фонтен и господин барон Креспо, също бивш председател на парламента, двама от бившите председатели на парламента, още веднъж добре дошли тук в Европейския парламент. Той е ваш, тук вие сте си у дома. Обявявам заседанието за подновено. Обявявам резултатите от гласуването. Брой подадени гласове 699. Празни или нередовни бюлетини 29. Действителни бюлетини 670. Абсолютното мнозинство възлиза на 336 гласа. Кандидатите получават следният брой гласове. Господин Дева 142. Пан Пан Мартин Шулц. Господин Мартин Шулц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 Pan Martin Schulz otrzymał. Така, господин Мартин Шулц се ползва с подкрепата на абсолютното мнозинство от депутатите, подали своите гласове и е избран за председател на парламента. Congratulations, Mr. President. Поздравявам ви, господин председател на парламента Шулц. Сигурен съм, че под ваше ръководство Европейският парламент ще остане главно средище на демокрацията в Европейския съюз. Като членове е, на парламента, наш дълг е да въвличаме европейците в своите начинания, да бъдем връзка помежду им и между тях и европейските институции. Всички ние разчитаме на вас, господин председател Шулц, Европейският парламент да остане средище на европейския дебат, място, в което се кове европейската политика в полза на нашите съграждани. Моля ви, сега, господин новоизбран председател на парламента Шулц, да ме заместите тук на стола на председателя.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 За мнозинството от вас до момента бях председателят на една от политическите групи в парламента. И за мен е огромна чест, че ми оказахте доверие. Ще работя всички сили, за да го оправдая и да се чуе още по-силно гласът на нашия парламент. Бих искал да упражнявам правомощията си като а, председател така, щото гласувалите за мен да получат допълнителна увереност, че правилно са гласували, а за онези, които не ме избраха, да бъда приятна изненада, защото във всички случаи ще отстоявам правата ви. Aber mein Dank gilt zunächst Ihnen, Herr Präsident Buzek. Признателен съм и на вас, господин Бузек. Вие бяхте първият председател на институция на Европейския съюз в резултат от дълбоките промени в източна Европа. Вашият избор се превърна в символ на тържеството на демокрацията в историческия период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 към председателската длъжност със смирение. Европа преживява бурни времена. За мнозина европейци те са тежки. Родителите ми са от поколение, чието веро и огласеше децата ни трябва да живеят по-добре от нас. И ние наистина живеем по-добре от тях. Но вече нямаме същата увереност, че нашите деца ще живеят по-добре от нас. Вследствие на економическата криза в много държави, бедността нарасна, а безработицата, особено сред младежите, придоби драматични измерения. Младежите протестират по улиците срещу една економическа система, която едно мълцинство трупа печалби, а загубите са на плещите на обществото система, в която се налага впечатлението, че анонимни агенции за кредитен рейтинг в Нью Йорк са по-силни от демократично избрани правителства и парламенти. Така се стига до криза на доверието в институциите, в политиката и подкопава вярата в европейския проект. Мнозина се използват а, с подозрение, не са сигурни, че ние работим в техен интерес. Европейците се интересуват малко от институционални дебати. Те се интересуват от пенсиите си, от работните си места, бъдещето на децата си, чистата околна среда, здравословните хранителни продукти. Ние трябва да се вслушаме в техния глас. Много повече, отколкото до сега. Понеже Тъкмо тук, в парламента, се отстояват интересите на гражданите. Тук сме представителите на европейците. Затова казвам, гражданите, които са ни гласували доверие в преки избори, очакват от нас да се борим за тяхната кауза, да ги защитаваме. Зная това и съм горд, че всички колеги работят като истински представители на своите избиратели. Госпожи и господа, за първи път от създаването на Европейския съюз, неговият провал се превръща в реалистична възможност. Месеци наред Съюзът препуска от една среща на високо равнище към друга – Вземат се решения, които се отнасят до съдбата на всеки европейски гражданин без изключение. Но те се вземат от държавните и правителствените ръководители при затворени врати. За мен това е връщане назад към отдавна отминали епохи в европейската политика. Още на Виенския конгрес през 19 век се поставя въпроса за отстояването на националните интереси без демократичен контрол. След военна Европа обаче се основава на трезвото разбиране, че нашите съседи също имат своите интереси и те не могат да бъдат отделени. Европейския съюз не е игра, в която някой трябва да спечели, а друг да загуби. Вярно е точно обратното. Или всички губим, или всички печелим. Основата е общностния метод. Той не е бюрократично, технократско понятие. Той е душата на Европейския съюз. Какво означава това? Това означава решаване на конфликтите чрез диалог и консенсус, а не чрез налагане на волята на най-могъщите. Трябва да се постигне баланс на интереси между малки и големи държави, между севера и юга, между изтока и запада. Общото благо трябва да бъде поставено над индивидуалните интереси. Ето това е идеята на Обединена Европа. Госпожи и господа, Според мен, десетилетия наред този извод беше повече от очевиден. Но сега подкопаваме устоите му. През изминалите две години се променя характера на проблемите и начина по който те се решават. Обесценяването на срещите на най-високо равнище, твърде големия им брой, твърде непрозрачното вземане на а, решения поставя Европейския парламент в положение автоматично да одобрява вече взети от а, държавните и правителствените ръководители решения. Липсата на парламентарна легитимност се усеща от гражданите като диктат, който идва от Брюксел. Ние плащаме цената за това, защото така се подхранват антиевропейски настроения. А Европейския парламент няма пасивно да стои да бездейства. Аз мятам, че заедно можем да водим битка а, срещу а, хората, които вярват, че трябва да има по-малко парламентаризъм. Междудържавното споразумение за нов фискален съюз е първият тест. При преговорите имаме представители на нашия парламент Ферховстат, Брок, Галтиери, Комбендит. Те формулираха позицията на парламента. Бюджетна дисциплина, съчетана с мерки за насърчаване на растежа и заетостта. Техните доводи първоначално бяха отхвърлени, но сега има раздвижване благодарение на оказания от парламента натиск. И това е добре, защото трябва да имаме едно разумно съчетание между бюджетна дисциплина и растеж. Това очакват европейските граждани. Единственият начин да вървим напред, според нас, е Европейския парламент да бъде представен е, в преговорите. Не може да бъде изключен Европейския парламент, когато са канени всички институции. Europa ist eine Wertegemeinschaft, meine Damen und Herren. Европа е общност на ценностите, госпожи и господа. От страните кандидатки изискваме строго спазване на копенхагенските критерии. Строго придържане към буквата и духа на тези критерии. Парламентът също се застъпва за демокрацията, основните права и свободи. Онези, които накърняват ценностите от нашата харта на основните права, са наши противници и трябва да срещнат нашия отпор. Това е нашия дълг. Утре ще проведем разисквания по положението в Унгария. Министър-председателят Орбан е заявил, че желае да изложи вижданията си. Разговарях с председателите на политическите групи, с които успях да се свържа, ще говоря и с останалите. Според мен трябва да приемем това искане на господин Орбан. Ако датското председателство няма нищо против, Бих е, искал да поканим и господин Орбан е, да изложи своето е, виждане. Според мен ето това трябва да прави парламента. Да се занимава с реалните проблеми, с реалните тежнения на европейските граждани. И комисията ще е, присъства е, тук на разискванията. Парламентарната комисия по е, правосъдие. Е, и основни свободи обсъди вече темата. Тук в Европейския парламент смятаме, че сме най-подходящия форум за обсъждане на такива проблеми. Е Моята роля като председател на Европейския парламент, една от трите основни институции на Европейския съюз, е да престанем да се вторачваме само и единствено е, в срещите на високо е, равнище. Парламентът е форумът на демокрацията. От тук се чува по-ясно нашия глас. Той има по-голяма тежест. Ето защо ние трябва да сме равноправни участници е, в преговорите е, с съвета, независимо дали говорим за е, финансовата перспектива, рибарството, регионалната политика, измененията на климата, финансовите регламенти, правосъдието, търговията, вътрешните работи. Освен това, има допълнителни правомощия съгласно договор от Лисабон. Той влезе в сила преди две години и има всякакви а, е, възможности, които ние все още не използваме пълноценно. Дори а, е, в политическите спорове общата ни цел трябва да бъде да утвърждаваме ролята на Европейския парламент. Това е важно, когато говорим примерно за споразумения на първо четене. Трябва да обсъждаме и това, което става тук, вътре в парламента, начина по който работим. Можем да работим успешно, само ако сложим вред в собствения си дом. Надявам се администрацията да ни помогне да отговорим а, на а, нуждите на а, членовете на законодателното тяло. Аз няма да се старая да се харесам на всички. Аз искам да бъда председател, който застава в защита на е, гражданите, е, чието интереси са застрашени, е, който подкрепя членовете на Европейския парламент, когато те се борят за каузата на своите избира... избиратели ще се опитам да възстановя и въодушевлението на гражданите от европейския проект. Госпожи и господа, мнозина са се жертвали за парламентарните права и парламентаризъм. Първият свободно избран председател на Конституционното събрание на Тунис, Мустафа Бен Джафа, заедно със своите колеги, започва те първа да трупа парламентарен опит и се обръща към Европейския парламент и други парламенти. В Либия, където един тиранин водеше битка срещу собствения си а, народ, Европейския съюз беше първият, който откри посолство и така вдъхна надежда у хората. При връчването на наградата Сахаров една смела млада авторка на блог, един доблестен противник на Кадафи, говориха тук за европейските ценности. В Близки изток продължават да се интересуват от нашия опит. Как превръщаме врагове в приятели? Как преодоляваме национални, религиозни, мирогледни различия по пътя към единна Европа? Колкото повече човек се отдалечава от Европа, толкова по-добри думи чува за нея. Нека работим заедно. Така че въодушевлението за Европейското обединение да се върне обратно тук, у дома, в Европа. Европа е вдъхновяваща идея. Тя се оформи през втората половина на 20 век в отговор на събитията от първата му половина – през първата половина на 20 век надделяваха свръхсилите, омразата, нетолерантността, потъпкването на човешкото достоинство, окопите на Първата световна война, газовите камери на Аушвиц, сталинистските лагери. Като предизвикателство за историята на цивилизацията през втората половина на 20 век – Европейското обединение, общите европейски институции донесоха най-продължителния период на благоденствие и мир. През 1989 година падна желязната завеса. Германия се обедини отново. През 2004 и 2007 година някогашни държави участнички във Варшавския договор се присъединиха към Европейския съюз. Така се възстанови изкуствено нарушеното културно и политическо единство на континента. Това е огромно постижение. Защо забравихме да се гордеем с него? Защо допуснахме някои да омалуважат това историческо постижение? Госпожи и господа, дядо ми е участник в Първата световна война. 20 години по-късно баща ми беше въвлечен във война с която престъпният режим на Хитлер възпламени света. Израснах в град, граничещ две държави, където хората часове наред висяха на опашки, за да посетят съседите си в Белгия и Холандия. Преодоляхме войната и глада. Отворихме границите. Заклеймихме расизма и ксенофобията. Днес живеем в свободна, отворена Европа – Европа, която може да се гордее с културното си многообразие. Нека подготвим тази Европа за 21 век, за да може и младото поколение, нашите деца и внуци да пренесат идеята за економически силна, социално справедлива, свободна и демократична европейска родина на всички нас – това е общата ни задача. Благодаря. Vielen Dank. Благодаря. Госпожи и господа, благодаря ви. Съгласно нашия дневен ред, предстоят изказвания на ръководителите на политически групи Жозеф Долен Епе. Скъпи Мартин, скъпи колеги, от името на групата на НП и отлично мое име държа да те поздравя и да поздравя нашия нов председател. Желая му много смелост, много е, трезвост, много усилия, за да може да бъде е, достоен представител на 500 милиона европейци. Искам обаче първо да поздравя Нирш Дева и Даяна Волис, които също бяха кандидати за председателския пост. Искам да им кажа, че дори и двете основни групи бяха решили още в началото на мандата да разпределят по този начин е, длъжностите. Е, ние все пак ги поздравяваме за това, че те станаха кандидати. Искам обаче също да благодаря тази сутрин на уважаеми Мартин Шуц, е, всички твои предшественици и специално господин Бузек, защото той успя да прояви всички качества на държавен политик, които вече бяха познати в Полша. Нека да благодарим също така и на всички председатели и председателки, като Симон Вейл и всички, които след това са наследявали този пост и засилвали нейното влияние. Вашето политическо действие, господин председател Шулц, ще се впише в този порядък. Имали сме възможност да работим заедно като председатели на политически групи. Вашите политически убеждения не ги споделям, поне по-голямата част от тях. И нашите политически групи наистина е, имат различни мнения по различни теми. Но това не ни пречи сега да ви се доверим, защото в трудния момент, който е, момента Европа преминава. В крайна сметка всичко, което ни обединява е повече, отколкото това, което ни разединява. И вие, господин председател, сега казвате, че ще защитите всички права на гражданите. Моята група може само да ви подкрепи в това действие, с пълното съзнание, че следващите месеци ще бъдат един от най-критичните моменти, които Европа е познавала от създаването си. Според нас има три приоритети. Да се защити общностния метод, да се а, пледира за този метод и да се съхрани този метод. Мисля, че няма нищо по-важно от това да се защити наследството на Европа, общия интерес, да се а, защитят малките държави спрямо по-големите и да се уважава абсолютно всяко мнение, без това обаче да води до а, липса на, на действия. Няма нищо по-важно това да се излезе от кризата отгоре, а именно с по-силна Европа. Няма нищо по-важно от това да се докаже на всички наши съграждани, че еврото ще бъде трайна и силна валута. Това ще стане, ако направим онова, което действително трябваше да направим още много отдавна, а именно политическо-економическо и управление. Няма нищо по-важно от това да запазим солидарността между 500 е, милиона европейци. Дами и господа, като са създали Европа, бащите и са искали наистина да обединят е, всички тези държави, които векове наред преди това а, е, са се борили един също друг. Наследниците им до днес продължават тази европейска мечта, въпреки всички економически вътрешни трудности и въпреки геостратегическите промени в света. Нашето поколение не трябва да се провели в същата тази задача. Трябва да преодолеем економическата криза и кризата на доверието, за да осигурим на децата ни, и ти го каза, едно надежно бъдеще и по-добро бъдеще. Скъпи колеги, и скъпи е, председателю, ние сме избрани от нашите съграждани и точно ние трябва да изпълним тази задача. Точно ние трябва да понесем отговорността заедно с Европейската комисия, пазител на договорите, за е, споделение суверенитет и да успеем да убедим всички, че едно економическо политическо сближаване е най-доброто средство. Като председател, е, вие ще бъдете изправени пред много предизвикателства. Група ЕНП ще ви подкрепя именно в европейския дух, за който говоря в момента. Ние ви насърчаваме да понесете това послание в държави като Украина, където Юлия Тимошенко се третира по абсолютно неприемлив начин, или държави като Сирия, Сирия, където волята за промяна у населението се потъпква по също неприемлив начин. Вие също така ще трябва да подобрите начина на работа на този парламент. Мисля, че приемането на кодекса за поведение е стъпка в тази посока и предава по-голяма отговорност на всеки един от нашите членове. Нашата група ще ви подкрепи в тази посока. Уважаеми председател, вие председателство е институция, която няма еквивалент в света, такъв многонационален парламент, който гласува закони. Вие за две години и половина ще поведете една такава институция и ще трябва да убедите съвета, че не чрез създаване на втори парламент или на второ управление, някакво успоредно управление ще се справим с трудностите. Ние ще ви подкрепяме солидно за това. Всеки път, когато защитавате тази солидарна, интегрирана Европа, тази Европа, която носи а, новаторски решения, всеки път ние ще заставаме зад вас, когато пледирате каузата на общите европейски каузи, всеки път, когато се борите за финансиране на висотата на общите политики. Ние ще ви защитаваме всеки път, когато отвъд нашите граници ще защитавате идеалите и ценностите на нашия съюз, а именно свобода, толерантност, уважение към по-слабия и солидарност. Желая успех на вашето председателство, скъпи Мартин. Благодаря. Euh, Благодаря много, скъпи колега Дол. Благодаря за думите ви. Сега давам думата на госпожа Бади за социалистическата група. Благодаря, господин председателю. От името на моята политическа група бих искала да те поздравя горещо за избора ти на председателския пост на нашата асамблея. За нашата група това е чест. Такъв виден представител на нашата група ще ръководи парламента в следващите две години и половина. Както каза, има наистина предизвикателства за плахи за Европа и за парламента, заплаха за основните права, проблеми с безработица, с е, социални, економически кризи. Нека не забравяме също така, че има риск пред парламента да загуби прерогативи заради а, затруднените отношения между правителствата. Именно в тези сложни времена имаме нужда от ръководители с много сериозни качества, с убеждения, с хора, които искат да се борят, хора, които наистина са способни да доведат до добър край един проект. Мисля, скъпи председател, че ти имаш тези качества. Аз съм имала възможност да работя с теб доста време и знам за какво говоря. Считам наистина, че сега имаме една чудесна възможност да бъдем ръководени от твоето председателство, за да поведем Европа по по-добри релси. Днес ти си председател на всички членове на парламента и за това искам да ти припомня следното. Най-важното е да се изгражда по-демократична, по-обединена, по-справедлива Европа. За човешките същества, а не за пазарите. И ако това е твоята цел, ние винаги ще те подкрепяме. Успех и добра работа. Благодаря. Vielen Dank, Frau Kollegin Badia. Das Wort благодаря ви, госпожо Бадия. Сега от името на групата Алди, господин Ферховщад. Благодаря, господин председател, уважаеми Мартин, уважаеми господин председател на парламента. От името на нашата група и лично от мое име ви поздравявам за избирането ви на поста, както и поздравявам и всички останали е, кандидати е, за пост. Честно казано, трябва да ви кажа, че още с първото си изказване вие е, ми допаднахте, зададохте един социал-демократически тон, веднага всъщност оставихте отпечатък е, на новия си пост. Е, и преди всичко, господин е, председател, е, сега бих искал да се обърна към вашия предшественик, господин Бузек, с когото много години съм работил в Европейския парламент и който добре знае от свой опит е, че тук е, в Европейския парламент атмосферата е далеч по-приятна и благоприятна, отколкото в е, Европейския съвет. И господин Бузек, трябва да ви кажа, извършеното от вас е впечатляващо, особено предвид влизането в сила на Лисабонския договор с всички нови права и изисквания. Вие водихте парламента в политиката му за преодоляване на економическата криза и аз мисля, говоря от името на всички председатели и ръководители на групи и колеги, като казвам, че с вас бе удоволствие да се работи. Благодаря ви сърдечно. Уважаеми господин председател Шулц, трябва да кажа, че по време на цялата е, предизборна кампания, чух много колеги да казват, да, нужен е неутрален председател. Председател, който да не гласува. Нужен е председател, който няма мнение. Аз трябва да кажа, че бях изненадан от подобни е, съждения. Аз съм сред онези, които предпочитат председател със свое мнение. Председател, който да не е неутрален. Днес не е възможно, господин председател, човек да запази неутралност пред навдигането на междуправителственото начало в делата на Европа. Не е възможно, уважаеми колеги, човек да остане неутрален пред лицето на един Европейски съвет, който непрекъснато се опитва да унищожи общностния метод, да сложи кръст на метода въведен от Моне. Не е възможно, уважаеми колеги, човек да остане неутрален пред посегателствата срещу общностния метод, ежедневните посегателства срещу този метод и в съвета, и извън него. И още веднъж, не е възможно човек да остане неутрален пред лицето на надигащия глава национализъм и популизъм в Европа, който отрицава европейските ценности. И за това, господин председател, бъдете председател, но не бъдете неутрален, асексуален председател, човек без мнение. Напротив, аз държа да имаме председател, уважаеми Мартин, който представлява Европейския парламент, който неотклонно отстоява европейския интерес, който не е същият като интересите на отделните държави членки и на съвета. Един председател, който се бори за европейска интеграция и защо да не го кажем? Нека да използваме тази дума. Искам председател, който се бори за европейския федерализъм, такъв какъвто бе мечтан той от Моне, от Шуман, от Гаспари Спинели. И преди всичко, скъпи Мартин, ако е възможно, бих искал да имаме един председател, който да разяснява на държавите членки, когато дали, ще ви канят и вие ще трябва да отидете в Европейския съвет в качеството си на председател на Европейския парламент, възползвайте се от възможността, както го правиха и вашите предшественици, да кажете истината и е, да настоявате пред държавите членки, че само един социално-економически и фискален съюз може да изведе Европа от сегашната и криза. И най-сетне, парламентът, парламентът трябва да поеме своята отговорност, заедно с комисията европейската, заедно с Европейската централна банка, за да посочи пътя за изход от кризата. Нещата са ясни, прочим, и просви. Еврото не е проблемът. Еврото е решението на днешните ни проблеми. И най-сетне, бъдете благосклонен към старите си колеги, ръководители на политически групи. Моля да проявите гъвкавост, когато им давате думата и да не следите така строго за времевия регламент. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Ферховщад. Сега от името на Зелените госпожа Хармс. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря на Мартин Шулц. Преди да продължа с поздравленията, искам да благодаря и на вашия предшественик или по-точно вашите предшественици, председателите на Европейския парламент, господин Бузек, господин Борел, господин Пьотеринг. Всеки от тях остави своя отпечатък в зависимост от предизвикателствата на деня. Обръщам се и към альтернативните кандидати. Искам и на тях да благодаря, защото разбира се, демокрацията в нашия парламент е от първостепенно значение. Мартин Шулц е, спечели с квалифицирано мнозинство и това е много важен факт поради няколко причини. не просто социал-демократ беше избран на а, длъжността председател, а социал-демократ с невероятен парламентарен опит и лични качества. Аз не бих могла да си представя как иначе би могло да бъде. Макар, че в началото на а, мандата ни едва ли бих си представил, че пръв между равни може да бъде а, е, социал а, е, демократът. Сега това ми се вижда съвсем естествено Мартин Шулц да бъде председател. Понякога Макар и рязък, макар и недипломатичен, вие отстоявате позицията си и когато говорите с господин Барозо, с госпожа Меркел, с господин Ван Ромпой, с господин Саркози, вие неотклонно защитавате позицията си. В предизборната си кампания вие поехте ангажименти, които бяха почти трогателно наивни. Е, един за всички, всички за един е може би девизът, който те първа трябва да се оправдае. Надяваме се да има един нов подход. Ние чухме, че новия е, председател на парламента е готов да възприеме нов подход. И това е крайно наложително. Придържайки се към определените цели. Мога да дам а, пример а, е, с премиера Орбан. А, с разискванията по закона за медиите в Унгария, Унгария можеше да отиде много по-далеч е, в крайностите, но комисията се намеси и а, е, можа да тушира част от а, е, предвидените мерки не можа толкова успешно да работи по делото на Юлия Тимошенко Европейския съюз. Но да не забравяме, че в Русия хората излизат на протест срещу направляваната, дирижираната демокрация. В Унгария от друга страна имаме отклоняване от общия ни път с новоизбрания председател. Трябва да положим всички усилия да не се отклоняваме от пътя си. Господин Шулц, според мен, вие встъпвате в длъжност в особено трудни времена. Имам предвид това, че поредната среща на върха ще се проведе ще бъде отчетена, ще бъде обявена и ще бъде забравена. Съвсем наскоро бях в Япония и се убедих как една страна, чиято а, валута беше в много тежко положение, изведнъж стабилизира курса си и достигна рекордно високи нива. Банките и агенциите за кредитен рейтинг не могат да диктуват политиката в Европа. Това е неприемливо. Според мен, ние, всички демократи тук, трябва да намерим обективни и трезви подходи към развоя на кризата с широка подкрепа. Ето тази позиция ще отстояваме спрямо съвета и комисията. Не бива да се оттегляме, да се отказваме, да приемаме всякакъв компромис, който ни се предлага. Мартин, ти каза, че няма да се стремиш да се харесваш на всички, на всяка цена. И нашата политическа група ще възприеме този подход. След Симон Вейл, след госпожа Фонтейн, като ръководител на политическа група и като жена, искам да заявя, че Трябва да се готви следващия мандат да имаме жена председател на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря. Сега от името на европейските консерватори господин Каланан. Господин председател, от името на европейските консерватори и реформести, приемете сърдечните ми благопожелания по повод избирането ви на поста председател на парламента. Позволете ми да отправя благодарности на господин Ержи Бузек за извършената от него работа през последните две е, години. Аз имах удоволствието да работя в тясно сътрудничество с него едва само през последните две седмици, е, но съм убеден, че следата, която той оставя за вас, няма да бъде лесно да е, следват. През последно време е, в е, печата е, широко се говори за това как се вземат решения при закрити врата. Аз бих се съгласил с подобно твърдение, що се отнася до европейските дела, но пък от друга страна до някъде иронично, имайки предвид начина по който бяхте избран вие. Освен това, вие не сте избран все пак единодушно и аз трябва да благодаря на колегите и Дева и на госпожа Даяна Лолис, че все пак превърнаха е, избора на председател на парламента в избора, не в назначаване. Е, е, и те още повече казаха как, показаха как се води една предизборна борба. И все пак, е, господин е, председател е, на парламента, вие вече сте на поста си и ние ви пожелаваме успех през месеците на вашия мандат. От нас може да очаквате уважение, да се да съобразяваме с вашите прерогативи. Разбира се, от друга страна, аз не мога да приема редица от посланията, които ви отправихте тази сутрин преди малко, но ние те първа ще дебатираме в край на краищата в това е същината на демокрация демокрацията. Надявам се да се отнасяте към всички групи и членове на парламента е, равноправно, е, независимо от е, политическите им пристрастия. Първият е, ви е, основен ангажимент ще бъде да участвате от името на Европейския парламент е, в заседанието на Европейския съвет след няколко седмици. Ние с интерес ще очакваме какво ще кажете. В края на кращата не се чуват много социалистически гласове около масата за преговори в Европа напоследък. По разбираеми причини ще бъде интересно какво ще ни приготвите вие като послания. Във всеки случай на добър час, господин председател Шулц. Благодаря. Благодаря ви, господин Келъм. Госпожа Лиотарт от името на Обединената левица. Да, господин Шулц. Тази сутрин трябва да заместя нашия председател. И с голямо удоволствие ви поздравявам за избора на този пост. Вие бяхте избран на първи кръг, но искам също така да благодаря на другите кандидати, които направиха всичко възможно в предизборната кампания и се надявам в следващите години да има и повече кандидати. Съжалявам, че не сте жена, но така иначе не мога да променя нещата. Надявам се, че все пак ще появявате от време на време е, вашата женска част. Много членове на парламента гласуваха за вас и аз съм убедена, че много го направиха, за да ви направят удоволствие. Убедена съм, обаче също така, че доста от тези членове ще ви затруднят живота. Бяхте избран в много трудни времена, в време на криза и Европейския парламент сега те първа ще трябва да играе много важна роля в финансовата и економическа криза, защото ние сме единствената инстанция, която е избрана от европейските граждани. Европейските граждани сега се страхуват за работата си страхуват се за пенсиите си, загрижени се за социалните си предобивки и за бъдещето на децата им. Ще трябва да се даде глас на всички тези граждани. Това очаквам от вас, господин председател. Знам, че много, в много европейски институции именно парите играят най-важната роля, но ние сме тук именно за да защитим гражданите. Много споразумения се договарят при закрити врата и гражданите не могат да видят как именно тези споразумения се постигат. Надявам се, че вие ще осигурите повече прозрачност в бъдеще. Надявам се, че ще, вие ще се умеете да защитите интересите и на големите, и на малките групи. Ние от Обединената левица очакваме това от вас и ви желая за бъдещите ви функции много мъдрост. Благодаря. Благодаря на госпожа Лиотар. Уважаеми колеги, Господин Фарховщад каза, че не иска асексуален председател. Госпожа Леотар а, изказа съм жена. Ще направя всичко възможно да отговоря на всички очаквания. Сега ще дам думата на господин Фареч. Well, good morning, Добро утро, господин Шулц, председателю Шулц. Аз знам, е, че е, ви е ми е работа да ви поздравя, обаче като си има предвид резултата преди две години и половина, не знам дали в крайна сметка има някакъв смисъл от всичко това, защото никой никой в Европа няма да има е, половината от работата, която да се решава по този начин. Мисля, че е, е, вие сте съгласни с нас. Аз е, се забавлявах тези сутрин и си казвам какъв председател Шулц ще имаме ние. Е, дали ще имаме едно спокойно достоинство, е, фигура, която ще бъде говорител на най-големия парламент по света. Някой, който сам по себе си е над политиката, над дреболиите, над ежедневно военните е, разправи дали ще бъде наш посланник, нещо като държавенник. Но господин Шулц вероятно знае, че от 2004 година е бил лидер на социалистите. Знаем какво значи е, непрекъснато недоволен. Трябва да си владее настроението. Е, никаква толерантност към други, които имат е, различни мнения от другите. И този, който никак не беше доволен от резултатите на референдумите и антибританец до ръба на пръстите си и против свободния пазар. Така че не знам какъв председател ще имаме днес. Във вашето встъпително слово се задавах тези въпроси и е много ясно, че имаме две години и половина политически фанатизъм от председателството. И аз трябва да кажа, е, че само страна от третия свят, е, само е, нещо, нещо което не е република, ще има изявен политически председател на парламента. Обаче това имаме ние. И аз, е, може би, представлявам най-малката група в този парламент, господин Шулц, обаче мога да ви уверя, че това е група, чието идеи и възгледи е, сега е, отекват в все по-нарастващ брой на гражданите изцяло в континента. Сигурен съм, че сте съгласни. Просто се стига до 50-50 и 50% от гражданите не са сигурни дали Европейския съюз е нещо хубаво или лошо. Какво представлява това? Не антиевропейско настроение, не целта на Европейския съюз. Ние вярваме в демокрацията на държавите, на, на, на националните държави. Не искаме Европа на търговия, на сътрудничество. Ние искаме отговорна Европа, а не Европа, която се мисли, че е глобална свръхсила. Ние не искаме Европейски съюз, ръководен от господин Баросо в комисията, като така наречен Европ... Е, общностен метод. Аз ще направя всичко възможно, за да бъда политическа опозиция на вашето председателство през останващите две години и половина и се надявам е, вие почтенно да ме слушвате. Благодаря ви. Благодаря ви. От е, името на независимите депутати, господин Мадленер. Благодаря, господин Шулц. Позволете ми първо да ви поздравя с избирането ви за председател на парламента, възоснова на споразумение, постигнато преди две години и половина. Поздравявам ви от името на моята група. Нямаше разисквания на резултатите от изборите, нямаше предизборни разисквания, тъй като резултатът бе ясен още от самото начало. Но вече сте избран. Ще трябва да приемем този избор. Преди една година окачествихте, квалифицирахте колегите ми като фашисти. Това бе неприемливо. Съжалявам за тази проява от ваша страна. Надявам се, че ще се извините. Една демокрация може да се квалифицира като демокрация единствено когато се допускат и противоположни мнения. Не е приемливо да ни квалифицирате като фашисти. Всички тук сме избрани по демократичен път и трябва да проявяваме взаимно уважение. Гражданите никога не са гласували толкова ниско доверие на Европейския съюз. Гражданите все повече се обявяват за това, повече компетенции да се предоставят на държавите членки. Европейските граждани при всички положения са в състояние да живеят в мир и благоденствие. При създаването на НАТО бе използвана военна риторика, но тя вече не е приложима, тъй като от много години живеем в мир. Социалните държави буквално са фалирали. Връщаме се назад във времето, разхищаваме пари. Това трябва да се промени. Господин Шулц, надяваме се, че няма да заложите на социал-демократическия аспект, че ще работите като председател на парламента отвъд междупартийните граници, че ще уважавате всички политически групи. Независимите депутати не са обединени в политическа група, но като всички останали, те са избрани по демократичен път и имат право да бъдат представлявани от своя председател. Не споделяме вашето виждане за бъдещето, виждането ви за една социал-демократична свръхдържава. Вярваме обаче в сътрудничеството между държавите членки. Пожелавам ви успех при изпълнението на новата ви длъжност. Ще се справите успешно с задълженията си, ако успеете и да сложите край на постоянните пътувания между Брюксел и Страсбург. Още веднъж ви пожелавам много успех и ще направим всичко възможно, за да ви съдействаме. Председателят от името на комисията, господин председателят на комисията Барозо. Herr Präsident, lieber Martin Schulz. Господин председател, скъпи Мартин Шулц, уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Позволете ми най-сърдечно да поздравя Мартин Шулц с избирането му за председател на Европейския парламент. През 1994 година Мартин Шулц за пръв път бе избран за член на Европейския парламент. От тогава насам Европейският парламент не веднъж е можел да се убеди в неговата силна личност, в огромните му способности като политик, както и в ангажираността му в името на европейската кауза. Европейският парламент не веднъж се е възползвал от тези негови качества. Мартин Шулц си е поставил амбициозни цели по отношение на Европейския парламент. С право той изисква да се постави на преден план гласът на гражданите. Заедно с Мартин Шулц, целият Европейски парламент може да разчита на подкрепата на Европейската комисия. Днес е по-важно от когато и да било да укрепим устоите на европейската демокрация. Онези, които на национално равнище твърдят, че демокрацията трябва да се постави единствено на национална основа, все още не са осъзнали, че живеем в 21 век, във века на глобализацията. Онези, които се противопоставят на идеята за европейската демокрация, за европейски суверенитет, основаващ се на суверенитета на националните държави, отдават Всъщност, суверенитет на анонимни субекти, например на субекти, представляващи пазарите. В времена на криза, когато сме изправени пред големи предизвикателства, за отделните политически сили е по-важно от когато и да било да работят заедно за силна Европа. Искам да изразя уважението си и към другите двама кандидати, които участваха в изборите колегите Дива и Даяна Лолис. Дължа уважение и на бившия председател на парламента Ежи Бузек. Господин Бузек председателстваше парламента в безпредседентен на ситуация бе прият договорът от Лисабон, преминахме и през огромни финансови и економически затруднения, най-големите в историята на Европейския съюз. Благодарение на демократичните институции на Европейския парламент през изминалите две години и половина бе установено партньорство между комисията и парламента. То е залегнало и в законодателството на Европейския съюз. Господин Бузек бе първият председател на Европейския парламент, представляващ централна източноевропейска държава. Изборът му за президент, председател на парламента бе доказателство за това, че се е сбъднала мечтата на милиони европейски граждани. Благодаря ви. Дами и господа, нашата отговорност а, за прилагане на взетите а, мерки за една по-силна, по-конкурентно способна, по-обединена Европа е дошъл. Мерки за финансова стабилност и растеж, това са нашите основни приоритети в идните месеци. Не можем да градим Европа само чрез дисциплина и санкции. Европа трябва да се изгражда чрез конвергенция, солидарност и надежда. И именно за това растежът има все по-голямо значение. Надеждите трябва да победат над цинизма и разочарованието и ние трябва ясно да презаявим нашата обща воля да живеем заедно. Но също така трябва да изискаме е, да приложим тези жертви, които налага кризата и не трябва средните краси и най-бедните да поемат най-голямата, най-тежката част от цената на кризата. Това е също основен елемент за победа Господин председател, дами и господа, знаем колко е трудно, но и стимулиращо този момент, така че аз искам да ви заявя, че може да разчитате на пълната подкрепа на Европейската комисия, така че Европа да излезе от кризата по-силна, по-обединена от всякога. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, дами и господа, скъпи колеги, за вашите коментари, е, е, както и за най- е, най-приятните неща за мен това е миг на емоции за много от моите приятели. И ако не възразявате, в допълнение към моите благодарности към всички вас, Искам да направя няколко лични наблюдения. Е, както казах, аз ще се опитам да бъда председател на всички вас независимо от вашите е, политически е, е, от принадлежността ви към дадена политическа група. Това е мой дълг и това е обещание, което правя. Благодаря ви, господин Баросо. Благодаря за това, че институциите се допълват взаимно. Това е не просто необходимо, това е от жизнено важно значение за Европейския съюз и вие можете да разчитате на Европейския парламент или поне на мнозинството от него, е, специално е, за мен вие ще бъдете бъдещ съюзник бъдещ съюзник в тази битка, е, за да се отстоява общностния метод. Дами и господа, думите, думите, които казахте, и които отправихте към мен, са дълбоко вълнуващи. Това е нещо абсолютно необходимо. Това е, е възможно най-високата отговорност, е, която е, е, може да се повери на председателя на Европейския парламент. Тоест, аз трябва да бъда председател на всички вас. Вие всички знаете и ме помните като социал-демократ, но аз не съм председател на социал-демокрацията в Европа. Аз съм председател на Европейския парламент и ви уверявам още веднъж, че мой дълг е да защитавам интересите на е, Европейския парламент, на тази камера. Аз е, е, моля е, да проявите разбиране към една допълнителна забележка. За мен моментът е дълбоко вълнуващ, но не само за мен. Но тук в залата има и много мои приятели, не само в пленарната зала, но и по трибуната. Има мои приятели, мой бивш учител, когато съм бил ученик на 7 години, приятели от футболния отбор, който не беше най-успешен успешния но най-добрия в живота ми. Има и приятели от Общинския съвет, е, бивш кмет, е, бившия кмет на моя град, е, то, мой предшественик, както и този, който ме наследи като кмет, също така кмета на Ахен е тук, мои приятели, членове на моето семейство. Моля ви, поздравете ги, те са част от живота ми. Благодаря много, драги е, колеги. Благодаря на предшествениците ми и благодаря за вашето присъствие тук. Това е чест за мен, не само за мен, а за Европейския парламент. И наистина това е огромно удоволствие е, да ви гледам тук срещу мен и е, като ви гледам си давам сметка от колко дълго време съм европейски депутат и съм бил по време на вашето председателство депутат, с изключение на Лика Барон, който пък беше мой предшественик като председател на групата на социалистите на времето. Наистина благодаря ви много за това, че сте тук, че ми оказвате тази чест и на мен, и на Европейския парламент. Благодаря много, драги колеги. искам още нещо ново да ви покажа защото смятам, че за облика на Европарламента пред обществеността е много важен и е, наистина не се гледа с добро око на това, когато колегите влизат и разговарят помежду си, председателят трябва да използва чукчето, но аз за бъдеще смятам да използвам звънец и така смятам, че ще бъда чут по-добре, отколкото в миналото. Благодаря ви много и ви моля да изчакате още няколко минути за някои процедурни предложения. Благодаря отново на всички за подкрепата. Преди днес след обед да продължим работа, Изпитвам огромна потребност, уважаеми колеги, в качеството си на новоизбран председател на Европейския парламент да направя едно предложение на колегите Дева и Лолис. Господин Дева, госпожо Лолис, тъй като предизборната ни кампания протече в дух на честност и справедливост, бих искал да продължим добрите си взаимоотношения – Днес сутринта видях на път на сам много сини и жълти балони. Реших, че това е демонстрация в полза на Юлия Тимошенко, но оказа се, че това са балоните на поддръжниците на колегата Дева. Госпожо Лолис, по време на предизборната кампания внесохте важен принос в работата, в разискванията по въпроси много важни за Европейския парламент. Бих искал някои от вашите коментари да бъдат отчетени и при моята работа. Благодаря ви. Надявам се, че и в бъдеще ще си сътрудничим. Скъпи колеги, изборът за заместник